Председателят, по всичко изглежда, че можем да продължим. Продължаваме с въпрос с искане за устен отговор, въпрос към съвета за най-необлагодетелстваните райони във връзка с реформата на ОСП. Госпожа Кьостингер, благодаря още веднъж, господин председател. Благодаря и на представителя на съвета за това, че се върна в залата, тъй като темата е много важна за Европейския парламент. Много е важно за нас да можем да обсъдим въпроса днес с вас. Европейската комисия предвижда нова оценка на неблагодетелстваните райони в рамките на реформата на ОСП. Колегата Дорфман през 2010 година излезе с доклад, в който изразихме своя скептицизъм във връзка с новата стратегия за оценка. В нея се предвижда очертаване на облагодетелстваните райони възоснова на критерии, основаващи се на климатичните условия и характеристиките на почвите, председателят. Бихте ли могли да четете малко по-бавно, за да могат преводачите да преведат? Подробните калкулации и симулации все още не са ни предоставени. За да се продължат преговорите във връзка с ОСБ е и за да може Европейският парламент да вземе решение в качеството си на законодателен орган, трябва да разполагаме обаче и с тези данни. Не бива необлагодетелствани райони райони, които наистина са в неблагоприятно положение, да изчезнат от картата на тези райони. Въпросът ни е кога ще получим необходимите симулации. Като представител на държавите членки, съвета трябва да се погрижи за това да представи на парламента необходимата информация. Парламентът ще се опита да намери добри решения в името на земеделците в рамките на реформата на ОСП. Докато не получим от съвета необходимата информация, Смятаме, че е добре необлагодетелстваните райони изцяло да бъдат изключени от обхвата на реформата. Земеделците трябва да имат сигурност при планирането. Критиката ни е насочена основно към това, че вече няма да се взема предвид методът на производство, прилаган от конкретното стопанство, когато се очертават необлагодетелстваните райони, трябва да се признаят онези резултати, които се постигат от земеделците в името на общественото благо. Трябва да се вземе предвид и опазването на културното наследство в селските региони. Благодаря. Следващият оратор за две минути, господин Капула Сантос. Благодаря много, господин председател, драги колеги. Господин представител на съвета, да се гарантира е, селско-стопанска е, зона в е, тези дейност, в тези зони е изключително важно на нас. Ние искаме да се предотвратят горските пожари, по-добро, по-добра защита на почвите. И именно за това водим тази дискусия днес. Но това, което обсъждаме, а има практическа насоченост. По-настоящем ние трябва да изготвяме доклад, е, свързани с реформирането на ОСП. Трябва да се произнесем, а, а всъщност не разполагаме с информация за действително е, действие и резултат е, от новите критерии. Държавите членки би трябвало вече да разполагат с цялата необходима информация за резултатите от възприемането на новите критерии. Така че въпросът, който имам към съвета е следният. В състояние ли е съветът да ни предостави тази информация? Ако да, кога? Искам също така да припомня на съвета, че Европейският парламент до месец а, трябва чрез своите докладчици да представи докладите. И ако разполагаме с тази информация, ако не разполагаме с нея, ние няма да можем да изготвим а, правилно нашите доклади с нужната отговорност. И тъй като а, ние сме отговорни и държавите членки са отговорни, за това съвета трябва да ни каже ясно дали е в състояние и кога е, да ни представи е, тази информация. Благодаря. За две минути господин Николсън. Благодаря. Схемата за по-необлагодетелствените райони е от голямо значение, особено в Ирландия, където 70% от селскостопанската земя попада в тази графа плащанията, които получават фермерите, спомагат за да могат те да преживеят. Следователно би трябвало да погледнем така на тази схема и да изменим критериите, но с огромно предпазливост. Има огромни площи в Обединеното кралство, които ще загубят своя статус. Това означава, че до около 30% от тези площи ще излязат от схемата. Бихме могли да включим по-производителна част от тези площи. Това не изисква непременно този вид подкрепа да бъде оказана и може би комисията ще проведе една по-адекватна оценка за последиците, които ще последват след въвеждане на изискванията за уведомление. Следва да бъдат признати всякакви видове природни затруднения или неблагоприятни условия, свързани с сълскостопанската продукция. Аз идвам от един район, в който и засушаванията, и прокомерните валежи могат да бъдат еднакво вредни. Така че трябва да предвидим всичко това и не може да има единна мерна единица. Ще ми се в тази схема подхода да бъде много по-гъвкав, по-широко обхватен. Схемата за сега работи достатъчно добре и не би трябвало да застрашаваме резултатите от него. Започвам да се чудя всъщност кой е двигателя на ОСП. Комисията ли е или Сметната палата. Сметната палата непрекъснато критикува комисията и ако тази реформа на схемата за необлагателствените резултати се предприема, защото Сметната палата ги критикува, то тогава това си е жив скандал. Благодаря. Благодаря, колега. Следващият оратор за две минути е господин Лаян. Благодаря, господин председател. В Шотландия около 85% от обработваемите площи попада в схемата за най-необлагодетелстваните райони. Предлага се нова схема за изготвяне на карти на тези райони, която се основава на нови биофизически критерии. Съгласно тези критерии, една голяма част от площите в Шотландия вече няма да са допустими. Това, за щастие, бе поправено от комисията, като се въведе и критерии за валежите – Въпреки това продължава да има сериозни проблеми, най-вече по западното крайбрежие на Шотландия. Там, където има обработваеми площи, които не попадат действително в тази схема но Обединеното кралство показа какво ще е реалното въздействие на схемата върху селските стопани. Това е така, защото е, картите редовно се публикуват както в Англия, така и в Шотландия и са обект на разискване. В други държави обаче картите са забулени в секретност отказва Европейската комисия да ги представи също така на Европейския парламент. Как тогава можем да гарантираме, че ще проведем адекватна реформа на ОСП, която да е и в съответствие с препоръките на Европейската сметна палата? Как ще гарантираме такава реформа, ако не ни се предоставя много важна информация? В качеството си на съзаконодател Европейският парламент трябва да има същия достъп до същата информация, както съвета и комисията. Тази информация трябва да ни бъде предоставена колкото се може по-скоро, ако искаме да постигнем напредък в законодателната си работа. Призовавам цялата информация, която е относима към ОСП, да бъде споделяна от държавите членки и с трите институции на Съюза. В това число и с парламента. Благодаря господин Бьоцко от името на съвета. Е, е, благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати, датският е, министр е, е, замеделието и риболова, за съжаление, не е тук и ще отговорим на 70-71 въпрос, свързан с определенето на тези по-малко благодетелствени зони в резултат на реформата на ОСП беше разглед... бяха разгледани последствията от приемането на 8 конкретни критерия от комисията, която поиска държавите членки да изготвят съответните планове по тези зони. Това са зони, които биха могли да получават помощи е, като по-малко благодетелствани на базата на симулации, моделиране, извършено възоснова на тези критерии. Е, разбирам, е, че Европейският парламент е, се нуждае от тези подробни планове, но това, за съжаление, все още не е факт. А, така или иначе, тези нови критерии са част от реформираната ОСП. За съжаление, все още не разполагаме с публична информация, от прилагането на новите биофизични критерии. Съгласен съм с носителите на това искане, така че и парламентът и съветът да имат еднакъв достъп до последиците от използването на тези критерии е, което е от голямо значение за селското стопанство. Доколкото ми е известно, всички държави членки към настоящия момент са предоставили е, временна информация, е, временни карти по този въпрос. Макар и с временен характер, тази информация е полезна, е, що се отнася до използването на новите критерии. И е, това е, може да е от полза и за съвета, и за парламента. Но съветът няма достъп до тези карти, до тази информация. Те са собственост на държавите членки и могат да бъдат обнародвани едва след като държавите членки дадат разрешение на комисията за това. А, и с... комисията не може нито да е, ги публикува, нито да ги разпространи, ако не разполага с това разрешение. Доколкото знам, 12 държави членки са дали своето съгласие комисията да предостави тази информация, що се отнася до тези 12 държави членки за определенето на границите на тези по-малко благодетелствани райони. Това ще стане на 23 април в Комисията по земеделие. Разбирам изненадата на вносителите на въпроса за липсата на достатъчна прозрачност. По време на заседанието, проведено на 16 април, председателството насърчи държавите членки да преразгледат позициите си и да дадат своето съгласие, така че да се постигне по-голяма прозрачност. Надявам се, че и други държави членки ще а, разрешат а, това публикуване, така че и съвета, и парламента да могат да се запознаят с тези данни. В сегашната ситуация, за съжаление, аз не бих могъл да ви дам повече информация така че, ако имате подобни искания, обърнете се към комисията, така че в, по време на това заседание на 23 април да поискате тази информация. Благодаря. Изказване от името на политическите групи, от името на ЕНП, господин Дорфман за две минути. Благодаря, господин председател. Действително, това, което се очертава по отношение на новите критерии за определяне на необлагодетелстваните райони, според мен е лоша шега. Току-що представителят на съвета каза, че държавите членки и съветът са две напълно различни неща. Това е нещо съвсем ново за мен. Преди две години бе прият моят доклад – в който бяха предложени много решения, които бяха упоменати и в разискванията днес. Нищо от тези предложения не бе взето предвид от комисията. Тя продължава упорито по своя си път. И до ден днешен не знаем какви ще са последиците от новите критерии, кои райони ще са допустими и кои не. Не искам да предрешавам нищо, не искам да налагам мнението си. Възможно е новите критерии да са по-добри. Става дума за това да се предостави финансиране на райони, които действително са необлагодетелствани. Не мисля, че предложените 8 критерия ще допринесат непременно за това. Абсурд е също така, че до ден днешен не сме запознати с резултатите от симулацията на тези критерии. Министрите на отделни държави и членки изискват парламентът да промени критериите, но как да направим това, като не знаем какви са резултатите от симулацията? Държавите членки и комисията твърдят, че парламентът настоява да се прилагат новите критерии. Или ако твърдят това, то объркването ще бъде пълно. Така че призовавам да се осигури прозрачност, да се предоставя информация на парламента, за да можем най-накрая да си свършим работата в интерес на комисията, на съвета и най-вече в интерес на селските стопани. Благодаря. От името на социалистите, господин Декастро. Господин председател, уважаеми колеги, Вие знаете какви критерии, биофизически критерии се предлагат от комисията за определене на тези зони. Това е изключително важно и за парламента но нежеланието да се съобщат тези данни на представителите на европейските граждани показва до доста притеснително отношение. Наистина, Лисабонския договор е, е истинска демократична революция, която явно не се осъзнава от всички. Е, ние обаче трябва да изготвим е, ОСП и не можем е, да приемем подобно скриване на тази информация. Трябва да разполагаме със същите възможности, с каквито има и съвета за оценка на тези критерии. Комисията не ни дава възможност, не ни дава достъп до някои информации, така че ние настояваме пред съвета да изиска от държавите членки да проявят максимална прозрачност и да сътрудничат в тази дейност. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор от името на либералите за две минути е госпожа Раймерс. Уважаеми господин председател, уважаеми господин представител на съвета, колеги, Изключително очудващо е, че днес взем, вземаме решения за реформата на ОСП, без да имаме информация за важни критерии по тази реформа. Нямам нищо против изготвянето на нови критерии за определяне на необлагодетелствани райони. Възможно е те да са по-добри от досегашните. Но ако се предвиждат само 8 критерия, които се основават само на почвени характеристики и климатични особености, то без да ни се даде информация за това, то не можем да кажем дали тези критерии са добри или не. Искаме да ни се представят карти на въпросните региони, за да можем да видим дали тези критерии наистина са приложими или не. Ако не ни се предостави такава информация, няма да можем да вземем решение тук в парламента. Като бивш земеделски стопанин, Имам и големи съмнения във връзка с това дали могат надлежно да бъдат определени на облагодетелстваните райони по предложените критерии. Има и други критерии, като например инфраструктура или структура на земеделските стопанства. Освен това, в зависимост от това как се комбинират критериите, може да се стигне до различни резултати. Крайно време е да се запознаем с това, което предлага комисията, за да можем и надлежно да го оценим. В противен случай се присъединявам към колегите, които казаха, че необлагодетелстваните райони трябва да се изключат от реформата на ОСП. Благодаря. От името на Зелените за минута и половина, господин Смит. Uh, Благодаря, господин председателю. Аз съм като шотландец, говореш на социал-демократ от е, държава в Северна Европа. Бих искал да съм благоразположен, но не мога да го направя, защото това, което казвате е неприемливо и ние сме изправени пред една необикновена ситуация като законодатели и вие защитавате тази позиция. Изключително важна е тази схема за необлагодателствените райони. В Шотландия 85% от площите попадат в тази графа и за нашите земеделски стопани тази схема е изключително важна и по-важна от цялостната ОСП. Това не е един вторичен въпрос. Той е относим, свързан е с екологията, производството на съскостопанска продукция в Шотландия. Ние сме разработили модел, направили сме картографирането по новите критерии са разчертани тези площи. Съюза на земеделските стопани също са използвали конкретни данни, използвали сме факти и датските правителства и шотландското правителство очакват, очакват именно такива резултати. Обаче си затваряте очите към тези нови критерии, които ще бъдат прилагани спрямо огромни територии. Това е неприемливо и не можем на тази основа да продължим да работим. Е, искам да се присъединя и към е, колегеите, е, които казаха, че не можем да работим възоснова на тази информация. Аз няма да продължа да работя, ако не бъде предоставена надлежната информация. Благодаря. Благодаря. От името на групата на групата на ЕКР Господин Войчиковски има думата за една минута. Благодаря. Бих искал да споделя с вас сега какво разбрахме ние за картографирането. Трябва да има критерии за това, разбира се. А по този въпрос за критериите, какво мога да кажа? Те трябва да са свързани с различните е, състави на почвата и на влагата. Господин е, Николсон спомена, спомена това. Е, друг един важен критерий, на който трябва да се основава поставянето на граници, е интензитета на труда. Някои области, най-вече планинските райони, а интензитета на труда е особено важен фактор. Също така трябва да се вземе предвид отдалечеността от пазари. Или места, откъдето се черпят суровини. Това трябва да са критериите. Председателя, благодаря. Следващия оратор с изказване от една минута. Зелената левица. Господин Енен, благодаря. Картографирането на необлагодетелстваните райони е от огромно значение за общата сълскостопанска политика. Европейския парламент е единствения демократ единствения пример за истинска демокрация в Европейския съюз, така че трябва да правим всичко възможно да упражняваме контрола си. Трябва също така да прилагаме здрав разум, за да постигнем солидарност. Ако целим качествено селско стопанство и ползването на възобновяеми източници, ако искаме да се борим с изменението на климата, ако искаме да откликнем на хранителните нужди на нашите граждани, трябва да преосмислим всичко. Всичко трябва да бъде основано на тези основни цели. За тази цел ни трябват подробни а, карти на а, всичките а, райони на Европейския съюз, най-вече на облагодетелстваните. Общата сълскостопанска политика не е някакъв а, спекулативен пазар. Това е въпрос на цивилизация а, и а, е, особено всеобхватно понятие. Thank you, Mr. President. Следващия оратор, госпожа Дотс. Благодаря, господин председател. Както много хора вече казаха, отграничаването на необлагодателствени райони е от голямо значение. 70% от земята в Северна Ирландия в момента е в обсега на схемата. Надявахме се дебатите да доведат до яснота, но, до яснота, но не стоят така нещата както и други. Е, е, изумена съм от министъра, че даде такава ненадежна информация. И като със законодател, мога да кажа, че това не е достатъчно. Производителите в е, Северна Ирландия трябва да знаят какви ще са последиците от схемата, какви ще са новите критерии. Аз, както разбирам нещата, в момента земята, която е определена като необлагодетелствена, ще се изключи от схемата. Също трябва да има нужда от, е, от гаранции, че ще се ползва максимална гъвкавост в определенето на новите граници. Мисля, че също трябва да преоценим а, началото на схемата. В момента е 2014 година с падащи плащания докато не се преодолеят е, естествените, природните е, недостатъци на районите. Благодаря. Бих искал да напомня на всички, че една минута означава 60 секунди. За две минути господин Яр има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми представители на съвета, ако искаме да бъдем сериозни, трябва да изискваме всички държави членки да уведомяват комисията Всъщност Европейският парламент дори не би трябвало да участва в процесите на контрол. Това трябва да го прави комисията. И както виждаме, комисията предвижда да има секретни документи в тази област. Това е смехотворно. Не разбирам защо цялата информация трябва да се държи от Европейската комисия. Това не може да се допусне. Всъщност, ние искаме тези райони да могат да се използват така, че да носят печалба на съвстопанските производители. Обаче виждаме твърде фрагментирана ситуация в Европейския съюз. Необходимо е да имаме достатъчно време, за да можем да посветим сериозно внимание на тези райони, а не те да бъдат някаква дребна част от целия преглед на ОСП. Много е трудно да предвидим всички възможни сценарии. Трябва преди това да обмислим конкретните ситуации на места – трябва да мислим за това, че става дума за селскотопанските производители, техните семейства и техния поминък. За това трябва да имаме достатъчно време да мислим добре този въпрос. Председателя, благодаря ви. Има синя карта за господин Кун. Господин Куня, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Яр, дали ще се съгласите с мен, че ситуацията с критериите, с системата за подпомагане на необлагодетелстваните райони е обърната с главата надолу. Ако вие сте един млад селскостопански производител в района на Мекленбург, ще се окаже, че първият ви опит в вашата работа е в условията на криза. Искам да ви попитам, кои са последиците за селскостопанските производители в тези райони. Вие самия сте от Мекленбург и би трябвало да знаете много добре. Какво трябва да се отговори на този въпрос? Господин Яр, да. Точно за това предполагам, че толкова информация се държи в тайна. Защото ако всичко това стане явно, нито един нормален здравомислящ човек би подкрепил това, което се предлага. трябва да мислим за това, че има разлика между районите от гледна точка на техните природни дадености. Аз държа да има прозрачност. Благодаря ви. Председателят, много ви благодаря. Следващият оратор за една минута и това е госпожа Гарсия Перес. Благодаря ви, господин председател. Както и повечето колеги, ще повторя исканията, отправени от парламента, а именно да разполагаме с цялата необходима ни информация, за да можем да работим наистина добре. Работим в много тежки условия и в сектора има много неясноти, особено що се отнася до реформата на ОСП. Второ, през май 2010 година парламентът излезе с изявление по този въпрос. Ние говорихме за най-наблагодетелствените райони и говорихме, че само биофизичните критерии не са достатъчни в контекста на единия пазар. Трябва да направим повече. И бих искала да настоя социално-економическите критерии да бъдат включени, защото има райони в Европа, които просто изчезват от картата, защото просто те остават без население. Ние трябва да обмислим сериозния проблем с намаляването на населението в селските райони и да предприемем мерки във всички насоки и да се предотврати това явление. Господин Алберт, за две минути. Благодаря ви. Въпросът с по неблагодарствените райони, означава, че ние говорим за 50% от съвстопанските земи в Европейския съюз, които са по-наблагодетелствани райони. В Ирландия тези райони съставляват 75% от цялата територия. Точно за това схемите за подпомагане на тези райони са особено важни за нас и за семействата на ирландските съвстопански производители – трябва да се отчитат изключително благоприятни климатични условия в Ирландия. Селстопанските производители в Ирландия трябва да работят изключително усърдно, за да осигурят поне минимален поминък. Има огромни предизвикателства пред селскостопанските производители в разглеждането от нас райони. За това необходимо е мерките по втория стълб да бъдат достатъчно финансиране. И принципът на субсидиарност трябва да бъде запазен. Държавите членки трябва да имат максимална гъвкавост да използват критериите така, както е най-добре за техните съвстопонските производители и държавите членки трябва да могат да приспособяват тези критерии и мерки в съответствие с спецификата на районите, които са по-малко облагодетелствани. Съдейки по днешния дебат, ще се окаже, че някои държави членки ще откажат да предоставят подробна информация. Обаче въпроса за категоризацията, определен на границите, на границите на тези райони, се оказва доста проблематичен в много случаи. Комисията трябва да подпомогне държавите членки да ускори процеса на очертаването на границите на тези райони. Благодаря ви. Сега е господин Хайслик, за една минута. Да, колеги в известен смисъл е проява на неуважение към парламента и трябва да го приемем. Следователно трябва да отреагираме. Трябва да вземем решение по въпрос, а, чието последици не са ясни. Това е много странно. В Германия понякога не получаваме насоки от е, правителството на Германия, но получаваме такива от Асоциацията на земеделските производители. Нещо не е наред. А, трябва да имаме една, единни критерии. Но не знам дали е, физичните свойства са достатъчни. Според мен са необходими и економически, за да обхванем по-пълна картина ситуацията. Може да се направи оценка на регионите в Европа, само ако тя се върши на една равна основа. За това искам да кажа, че е нужен дебат. Трябва да имаме прозрачност и публичност. Не можем да приемем сегашното положение. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на много от земеделските производители в Англия, които едва се свързват двата края в Батмонт и други части на страната. Много важно е а, да се обръща внимание не само на земеделското производство, но и запазването на природния пейзаж в селските региони. А, целият процес обаче е като дамоклев меч, увиснал на селските стопанските производители. Много е трудно да ги насърчаваме е, да работят. И за това е недопустимо да се продължава с тази несигурност че от страна на държавите членки чрез такава неяснота по отношение на подпомагането на необлагодетелствените райони. Ако те ни слушат, ще се отвратят от това, което се вижда тук. Ако искаме да ни вярват, може и да живеем далече от селените, но аз знам, защото аз се срещам с тях често и те ми казват, много ви моля, не се занимавайте с несвойствени дейности, а е, представете нашите е, болки и тревоги, за това сме ви избрали. И искам моите господаватели е, да го чуят. Благодаря. Госпожа Патрал Невеш, две минути. Благодаря, господин председател. Комисията казва, че трябва да мислим за необлагодетелствените райони и за това са ни необходими биологични и физични характеристики. А, добре е да тръгне процедурата. Хубаво е, когато комисията започва да обсъжда една нова обща селско-стопанска политика. Очертаването на необлагодетелствените райони е от особено значение, когато разглеждаме различни модели на земеделско производство и земеделско производство и животновътство, които се включват в общата селстопанска политика. Необходимо е на територията на, цяла, на целия съюз да се направи тази оценка, за да може те да имат поминък и да се прекрати запустяването на селските райони. Държавите членки трябва да предоставят информация, но а, тя да бъде подребна, подробна по отношение на субсидиарността, която се прилага в тази област, това означава не само физико-биологичните характеристики, а и економическите показатели и спецификата на конкретните райони трябва да разгледаме и натрупването на различните показатели, като например качество на почвата, отдалеченост, флората и фауната. Всичко това трябва да се разглежда съвкупно. За съжаление, комисията обръща внимание предимно на географските съображения, като например отдалечение отдалечеността от услугите. Например, в Португалия, където имаме континентална територия, която е в западния край на Съюза, плюс Мадейра и Азорските острови, които са още по-отдалечени. Благодаря. Сега една минута. Господин Табарчи. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в началото на кариерата си бях депутат в Съветския съюз. По това време имаше е, много държавни тайни. И сега, като сме в Европейския съюз, е, не съм и предполагал, че ще има такива тайни а именно да е невъзможно да се види кои са районите, които са класифицирани като необлагодетелствани. А това не може да се приеме. В Унгария между а, реките Дунав и Тиса има един район, който а, е класифициран като полупустинен от, по класификацията на ФАО. Земеделските производители не знаят дали ще им се признае статут на необлагодетелствен район, но без да има допълнително напояване, те не могат да се занимават с селско стопанство. Съгласен съм, че това е срам и позор за комисията и за съвета и съжалявам, че комисията няма представител в момента. Сега господин Ашвард за една минута. Uh, благодаря, господин председател. Искам да изразя тревогата си е, във връзка с последиците от някои от решенията на комисията да прекласифицира необлагодетелствените райони. В Обединеното кралство е, това са някои от най-красивите и най-разнообразните в биологично отношение краища на страната, но също така са области, които са най-уязвими. Това са районите, където общата сълскостопанска политика е от огромно значение за поминъка на хората, които живеят и работят там. Както винаги, от голямо значение с детайлите и изпълнението и призвам комисията да вземе предвид следното. 50% прак за допустимост, да използват максимален размер на, раз, размер на единица, за да може максимално прецизно да се очертаят границите и също така да са достатъчно гъвкави е, по отношение на измерването на а, неблагоприятни характеристики на районите при класифицирането им. Следващи оратор, две минути, господин Силвестрис. Благодаря, господин председателю. Трябва да запазим богатството на нашите територии. Новият текст на комисията призовава държавите членки да подкрепят областите с най-големи недостатъци. Опитват се да се насочат повече средства за помощ там, освен това, което се предоставя по развитие на селските райони. По цел едно с премия на хектар. Трудно е, е за производителите да разберат какво изобщо е необлагодетелствен район. Това, пред което сме изправени, е неразумна и неразбираема дефиниция. Тя не е в интересите на сълскостопанските производители, а на накоплаците твърди ограничаваща е. Под 67-ма е, точка е, мисля, че мярката е, е също толкова неблагоприятна. Говорите за насъжденията в Пулия, Южна Италия и лозята там. Ако няма такива райони, ако те не се запазят, ние ще загубим и част от е, културното си наследство, защото тези е, насъждения са от огромно значение там. После е, е, трябва да работим и по предотвратяване на е, ерозията. Значи, има от над 30 вида маслини в пулия. Качеството не е максимално, но а, трябва да се оценяват нещата комплексно. Трябва да се вземат преди физико-географските критерии, когато оценяваме производството и положението на един район. След това госпожа Каденбах, една минута. Благодаря, господин председател. Предполагам, че председателството на съвета се затруднява да участва в днешните дебати. И също така се надявам, че в бъдеще комисията ще е по-сговорчива. Критериите, които се предлагат, добре, те на средношколско ниво могат да се ползват, но не могат да се ползват от един парламент, който трябва да разпределя плащания. Трябват ни критерии, които да отразяват социо-економическото положение в действителност. селските райони трябва да се превърнат в райони, където хората живеят нормално и извършват дейността си. Е, водата, почвите и така нататък не са достатъчни съображения, за да се определят е, въпросите, по които говорим. Да, запознахме се с списъка, който предоставиха държавите членки, но в допълнение към него ни трябват и социоекономически критерии. Благодаря. Като председателя, две минути господин Дес. Много ви благодаря, господин председател. Тези плащания, които разглеждаме в момента, са много важни за нашите селскостопански производители и за по-неблагодетелстваните райони. Тези плащания са един от успехите на ОСП. Те допринесоха за едно добро сърско стопанство във всички райони, включително и по-необлагодетелствани. Те допринесоха за създаване на работни места, запазване на работни места и за опазване на биоразнообразието. Хората имат бъдеще в тези райони благодарение на работните места. Точно за това не мога да разбера защо комисията и съвета възприеха точно този подход, който се свежда само до биофизичните критерии. По този начин се създава несправедливост. Сега действащата система има своите недостатъци, свързано с определянето на границите на тези райони, но нещата се влушават с новото предложение. 8 милиона хектара в Германия – ще отпаднат и значително по-малко ще бъдат включени за пръв път. Т.е. като цяло ще има загуба на подобни райони като територия. Съвстопанските производители не могат да разберат защо трябва да се променя статуса. Облагодетелстват се едни страни за сметка на други. Смятам, че в духа на Лисабонския договор трябва да предложим по-добри неща. Нещо по-добро, отколкото се предлага от съвета и комисията. За това парламентът, заедно с съвета и комисията, трябва още веднъж да се обърнат към Лисабонския договор, за да се уверим, че правим всичко така, че да спазваме разпоредбите на този договор. Може би комисията и съвета трябва да мислят за повече информация, отколкото само 60%, що се отнася до тези райони. Председателя, благодаря. Господин Калиновски, за две минути, моля. Благодаря ви, господин председател. Виждам, че комисията и държавите членки наистина са изпълнени с решимост да определят границите на по-неблагодетелствените райони, независимо от това, резултатът е твърде незадоволителен в светлината на целта на определенето на границите. Не мога да видя какви точно са основанията за определянето на границите възоснова на този подход. Освен това, Спецификата на тези райони е различна в различните страни. 12 000 хектара е площа на такива райони в Полша. И има и също така големи различия не само между държавите, но и що се отнася до размера на общините в рамките на една държава членка. ние би трябвало да имаме много еднородни райони и общини и в други случаи ситуация ще бъде корено различна. Също време, но се говори за 66% като горна граница нещо, което е необходимо, за да се предоставят плащания. Това е твърде висок показател, защото много райони няма да могат да бъдат допустими за финансиране и селкостопанските производители няма да могат да работят повече в такива райони. Има научни доказателства в Польша за много райони, че там е много трудно да се отглеждат каквито и да било култури, ако няма подпомагане от страна на Европейския съюз. Председателят, благодаря ви. Преминаваме сега към процедурата за изказвания чрез привличане вниманието на председателя. Първият оратор има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми представители на съвета, комисията май не е представена много-много днес. Би било добре по-често да виждаме представителите на комисията. Аз представлявам един район, който спада към категорията по-неблагодетелствани райони. И смятам, че процедурата е доста несполучлива и тя не постига заявената цел, именно подпомагането на тези райони. Необходимо е да се взимат разумни решения, но за целта е необходимо да има достатъчна информация какво става с оценката на въздействието. Трябва да се използват не само биофизичните критерии, но и допълнителни критерии, например социоекономически критерии. Комисията следва надлежно да обмисли тези критерии, да обмисли достатъчно време тези въпроси и ние след това да имаме достатъчно време, за да обсъдим този въпрос добре. Председателят, благодаря ви. Госпожа Прендегаст има думата. Благодаря, колеги. Важно е да се разглежда а, балансът на влагата в, почт, в почвата като един от критериите. Аз, казах, аз казвам обаче, че трябва да се отчитат и климата, защото в моя регион, например, хладният кри, климат се отразява много зле, както и другаде в Ирландия. А комисията казва, че е, ще се изплащат помощите по сега действащите карти, докато се изготвят нови. Този въпрос е изключително важен за Ирландия. Благодаря. Благодаря, госпожа Магенес. Не получихме пояснение от съвета, но държавите членки, които разполагат с, този, с тази информация, може би ще разберат за какво говоря. 12 от държавите членки са готови да споделят с нас при заклити врата, 6 са готови да оповестят открито. Очевидно, че е много деликатен въпрос, е, както знаят тези, които е, е, разполагат с достъп до информацията. Заради това комисията не прави, не взима никакво решение по отношение на дефинирането на необлагодетелствените райони. Аз бих казал на съвета, не настоявайте пред комисията да ви даде информацията, действайте заедно държавите членки, така че тези, които зависи да могат бързо да предоставят информацията защото това е важно за оцеляването на селското стопанство в тези райони. Така че вместо да задавате към нас въпроси, аз връщам въпроса към вас. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много е важно, ако искаме да запазим разнообразие на селстопанското производство в Европа, да обърнем внимание на необлагодетелствените райони. Това е въпрос важен и с оглед на продоволствената сигурност. Ако разгледаме конкретно какви са биофизичните а, характеристики ще видим голямо разнообразие. Ние в Финландия имаме по един а, метър сняг, когато а, други страни от Европейския съюз а, а, е, са в разгара на лятото. Тоест трябва да се отчитат и други неща. Ако имаме кратък а, а, период на селстопанско производство и или други климатични особености, това трябва да се вземе предвид. Трябва да се отчитат и въпроси, включени в първия стълб. Прозрачността на процедурата е много важна. Парламентът трябва да е запознат с тези карти. Благодаря. Господин Ферейра. А, не, не остана време преди това да ви дам думата. Заповядайте. Благодаря. Както знаете, господин председател, аз имам две минути. Правилно ли съм разбрал? Две минути ли ми давате? Добре, две. Благодаря, че а, потвърдихте. И сега, позволете на първо място да очертая рамката на дискусията, класификацията на необлагодетелствените райони към 2005 година се извършва само на основата на критерии, които не ги описват добре и много от земеделските производители, техните семейства страдат от това. Мнозина в Европейския съюз отричат ролята, която в бъдеще трябва да се отрежда на селското стопанство. Очевидно е, че трябва да имаме дефиниция, но тя не бива да спира до физиката и биологията. Тя трябва да отчита социално-економическите фактори. За да, е, иначе ще има е, още по-голяма несправедливост при разпределянето на помощите. Има е, а, и е, възможности за определене на такива е, критерии в а, е, економическата и социална сфера, като например обезлюдяването на тези райони. За биофизичните особености трябва да се, покаже, кои, да се окаже кои са те. Но имаме и държави членки, които разполагат с по-широка мрежа от специалисти. Няма представител на Португалия, обаче в а, работна група. А, тогава как ще имаме равнопоставеност? А, сегашните разминавания ще се задълбочат. Как ще се а, постигне общо приемлива дефиниция не може да се продължава така, едни да се облагодетелстват, а други да изпадат в още по-необлагодетелствено положение. Трябва да имаме справедливо разпределение на средствата по общата, политическа, общата селсопанска политика. Благодаря, господин Николеско. Благодаря, господин председател. Нека споделя няколко наблюдения. Както казаха вече някои колеги, новата ОСП не може да се изпълни без ясни е, очертания на необлагодетелстваните райони. Това няма как да го постигнем без достъп до е, симулациите. Не можем да одобрим нещо, което не познаваме. Защото парламентът трябва да разяснява пред гражданите какво решение е взето. Всяко решение, което е, се вземе при непрозрачност на тъмно, би било нелегитимно. Второ, комисията трябва да напише второ ново предложение, което да отразява наблюденията на Европейския парламент. костопанските производители очакват всички фактори, географски и социални, да се отразят в решението. Господин Лавия. Благодаря. Е, господин председател, е, уважаеми представители на съвета, днес чухме вашата позиция. Тя прозвуча като плесница за парламента. Това бе обида за нас. Защото не смятате, че сме на същото ниво, както други законодателни институции. Това не е нещо, което ще приемем. Като докладчик по а, е, реформата на ОСП, това си качество, както и в други, е, трябва да ви кажа, че е, ние трябва да разполагаме със същата информация, с която разполагате и вие, когато вземате решение. Въздействието върху първия стълб и преките плащания квотите, квотата, която е предназначена за необлагодетелствените райони. А, тия въпроси не могат да се разглеждат без необходимата основна информация. Е, няма как да ви дам мнението си за реформата на ОСП, без да ни дадете съответните данни. Председателя. Благодаря. Дава думата на следващия оратор. Благодаря. Господин председател, уважаеми дами и господа, аз съм в Словения, казва господин Звер. За моята страна е особено важно части от страната да се определят за необлагодетелствени райони. Как обаче се определят? По чисто физични критерии, физико-географски, не, това не е достатъчно. Трябва да а, вземем предвид и социо-економически съображения. Нещо, което до сега не бе казано май, е, че сме изправени пред сериозен демографски проблем намалява броя на младите селскостопански производители и е, това е един от основните проблеми за бъдещето на европейското земеделие. Преди няколко дена в парламента тук е, се е, проведе обществено изслушване и се оказа, че едва 6% от само 6% от хората, които работят в селското стопанство, са на възраст под 30 години. Благодаря. Някой друг има ли? Господин Кели, заповядайте. Нямах намерение да се изказвам, по-скоро исках да слушам, но смятам, че този дебат е доста озадачаващ. Бих искал да кажа, че първо господин Никълсън беше задал въпроси към комисията бих искал и аз да получа отговор на този въпрос. Освен това, промяната на категоризацията, според господин Дес, означава, че Германия ще изгуби площи, които са обхванати от тази категория райони, или по-скоро попадащи в тази категория райони. Освен това се оказва, че има информация, която е налична за съвета, но не и за парламента. Всичко това е твърде тревожно. Всичко това е в интерес на демокрацията, прозрачността и хората в Европа. Председателя, благодаря ви. В момента няма други желащи да се изкажат. Давам думата на председателя на съвета. Имате думата. Микрофонът на оратора не е включен благодаря ви много. Тук се говореше, че трябва да имаме максимална прозрачност по този въпрос и че трябва да взимаме решение възоснова на максимално надежна информация. Както вече казах, ние помолихме държавите членки да преразгледат своята позиция Ние изискваме да има прозрачност в процеса и председателството ще направи всичко по силите му да се осигури прозрачността. Благодаря ви за всичките ви изказвания и за интересния дебат. Председателята, благодаря ви. Бих искал да благодаря на всички участници в дебата. Преди да преминем към следващата точка дневния ред, бих искал да ви информирам, че